Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich, ja. Äh, Добър ден, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да се видя с нас и да открия заседанието. След нашето заседание ще има гласуване, както заете и колегите не обичат, когато не се спазва графика, така че ще ви приканя още от сега да бъдете толерантни към другите и да спазвате времето за изказване. Първия доклад е посветен на директивата на Итургас Ангуил за управление на отпадъците. Давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Уводни